Um, thank you very much, everybody. Благодаря на всички вас за е, проявения интерес към е, съвместното заседание. Зная, че е, има и много други заседания днес. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Съвместно заседание на двете комисии. Комисия по вътрешния пазар и Комисията по правни въпроси. това съвместно заседание е посветено на договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Е, поздравявам много сърдечно е, всички членове на Комисията по правни въпроси и Мади Дълво, специално, която е, е съпредседател на съвместното заседание заместник-председател на Комисията по правни въпроси. Много се радвам, че сме заедно. Чудесно е, че можем да работим заедно, да. Все по-добре започваме да си сътрудничим. Няколко са съществените въпроси, свързани с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и те не са никак лесни за разрешаване. Нашите докладчици по темата са Евелин Гепхарт и Аксел Фас. Аз ще предоставя веднага думата на Евелин Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, и за чудесното сътрудничество, което е много резултатно. Е, имам предвид е, с взаимодействието между двете комисии. За мен е много приятно да работя с господин Фос, независимо от това, че не винаги сме на едно и също мнение. Няма да крия това от вас. Но при всички положения нашето сътрудничество преминава по един много разумен и е, надявам се резултатен начин. В политиката това не се случва чак толкова често, но много ви моля, не дейте сега да започвате да тълкувате какво съм искала да кажа е, с тези думи. И така, уважаеми колеги, Предложението на Европейската комисия е, е, бе много внимателно проучено от нас. И по принцип намираме, че това предложение е добро. Който ме познава по дълго, знае, че аз много рядко казвам нещо такова за предложенията, които получаваме. Но независимо от това има много въпроси, по които трябва да проведем допълнителни проучвания, да помислим и евентуално да се опитаме да коригираме Става дума най-вече за е, е, обхвата, за приложеното поле на приложението за цифрово съдържание. Е, господин Аримо е, подготви един доклад е, за стоките и ние непрекъснато се спираме и сравняваме нещата, тъй като има твърде много сиви зони, бих казала, които ни създават проблеми. Нещата не са съвсем ясно разграничени, особено що се отнася до средствата за правна защита. Установяваме, че има доста големи различия в зависимост от това дали става дума за материални или нематериални стоки и услуги. И а, освен това, а, когато става дума за предварително инсталирано цифрово съдържание или навигационно устройство, тогава а, а, според Европейската комисия се налагат някакви специални правни разпоредби. Но в момента, в който, да кажем, навигацията се апгрейдва, тогава вече нещата преминават е, в обхвата на е, директивата за цифрово съдържание, включително и по отношение на средствата за обжалване. И това наистина ни създава много главоболия. Как бихме могли да е, процедираме така, че потребителят, който в крайна сметка не знае къде точно е проблема с неговия мобилен телефон, как трябва да реагира, какво може да предприеме. Естествено, има и много други въпроси, които ни занимават много интенсивно. Проведохме две заседания с докладчика за материалните стоки и докладчиците в сянка които са определени и за цифрово съдържание, и за материални стоки. Много неща бяха обсъдени, но все още не са решени. Ние казахме, че е, най-важното, от което ще е, изхождаме е, в нашата работа е, че законодателството би трябвало да бъде толкова колкото е възможно по-всеобхватно и прецизно също време. Така че е, да въжи едно и също право, така да се каже, е, и по отношение на средствата за правна е, защита и всички останали въпроси, и за цифрово съдържание, и за нецифрово съдържание на е, стоката или услугата. Но естествено има особености. Особености, които при цифровото съдържание са на лице, а при е, стоките не са на лице. И именно тези специфични моменти ще ни занимават особено много. Възможно е, в крайна сметка, хардуера да е причината за дефект но функциониране на мобилния телефон. Тоест, материалната стока. Но е възможно и нещо да не е в ред в цифровото съдържание – и е, това е, така да се каже, правилото за е, предположението, за презумпцията. И е, това предположение, в крайна сметка, трябва да бъде уточнено от търговеца или този, който ще провери какво е положението с дефектния мобилен телефон. И в зависимост от това ще се решават нещата. Е, потребителя обаче е, първоначално не знае точно какво става с неговия мобилен телефон. Е, това са неща, които ние обсъждаме непрекъснато и с докладчика с докладчика и с докладчиците в е, Сянка. В бъдеще ще продължим, естествено, но всичко това ще бъде и предмет на измененията, които вие ще внасяте данните, е, данните, които са на срещна престация при тези договори, също са един много важен елемент. Е, тези данни всъщност не представляват е, нищо материално. Не можем да ги е, е, остойностим в пари, не можем да ги монетаризираме но нещата са свързани с правата на ползване и с разпоредбите на общия регламент за защита на данните. В никакъв случай не бива да допускаме именно тези основни принципи, заложени в общия регламент за защита на данните, да се поставят под въпрос. А що се отнася до доказателствената тежест, ние проучихме това, което предлага комисията и именно тежестта на доказване е въпрос, по който предстоят още много консултации. Що се отнася до средствата за обжалване, евентуални обещетения за вреди, това са теми, които засягат по-скоро Комисията по правни въпроси, както и степента на хармонизация също. Един важен въпрос, който и нас ни засяга в Комисията за вътрешния пазар. Пълна хармонизация, това е идеята на Комисията добре, това е естествено, нищо лошо няма, но степента на хармонизация в крайна сметка засяга и, така да се каже, начина по който нещата ще се е, е, представят и в е, законодателството и начина по който ще се прилагат е, после на практика. Е, като представител на социал-демокрацията, аз не мога да приема съществуващото законодателство на европейско равнище да се поставя под въпрос в някоя и друга държава член. А това, че националното законодателство е твърде различно в държавите членки, ни е известно. Така че, независимо от това, че може е, да се въведе принципа за пълна хармонизация, степента на прилагане, е, в крайна сметка, да е много различна в държавите членки. И гражданите ще поставят под въпрос е, цялата правна уредба. Нито в Великобритания, доколкото Великобритания все още е сред нас, нито в Португалия, нито в Ирландия, нито в Германия има пълно покритие между е, правните уредби в това отношение. Да, това, което предлага комисията, именно пълната хармонизация, е стъпка напред към подобрение, но Нидерландия, Франция очевидно трудно ще се съгласят с една пълна хармонизация. Ще видим в крайна сметка как точно ще се реши този въпрос в момента, в който е, е, ни стане ясно как точно ще се транспонира е, правния акт. Заедно с е, госпожа е, Алтала, е, господин Аримо, не знае дали вече се е съгласил, помолихме службите на парламента да ни изяснят и да ни дадат повече информация за това какво е законодателството в Нидерландия и в скандинавските страни. В зависимост от живота на продукта. Защото това а, би могло а, в крайна сметка да отвори вратичката и да намерим път а, към европейското решение. Да, благодаря, благодаря. Евелин, а, чудесно представяне, но нямаме много време и това трябва да се има предвид. И сега Аксел Фокс. Пет минути по принцип. Ще се опитам, да. Добре, ще се опитам да се вместя. Благодаря ви. Аз също ще кажа, че по принцип съм много доволен а, от предложението на комисията, тъй като то се основава на а, правото за продажби на Европейския съюз. Благодаря за доброто а, взаимодействие на госпожа Гебхарт, независимо от това, че а, така и изходните ни позиции и идеите ни понякога са твърде различни, ние работим добре заедно. Споразумяхме се да има съвсем ясни принципни положения в нашата работа, а именно искаме ясни, простички правила, достъпни за потребителите, макар че става дума за една много комплексна материя, която е свързана и с непрекъснато развитие на технологиите. И от една страна трябва да имаме предвид естествено всичко, което се съдържа вече и е в действие в европейското законодателство, най-вече основния регламент за защита на данните, но и едновременно с това е, и националното законодателство в държавите членки а, Паскал а, Аримо същевременно пък а, е уредил а, нещата като водеща фигура от страна на Европейския парламент по отношение на материалните стоки. И сега а, трябва да съвместим някакси нещата, да ги свържим. Добре, а, ръководим се естествено от а, основния принцип на Рефи, тъй, нали, усилията за подобряване на законодателството. Как точно ще се свържат нещата с гражданската отговорност, с права, правото за обжалване и средствата за обжалване? Това е изключително важно от гледна точка на потребителя. Добре, е, е, Евелин Герхард вече говори за това, че първоначалната идея на комисията е пълна хармонизация. Ще видим дали действително ще можем да осъществим тази идея, която на пръв поглед ни харесва. Много важно е, естествено, да направим разграничение между конвенционалните стоки и цифровите продукти, продуктите с цифрово съдържание. Познавате работния документ, в който сме представили основните моменти. Всеки път, когато става дума за защита на данните и за лични данни, естествено трябва да вършат разпоредбите на общия регламент за защита на данните, но член 3, параграф 4 така, е, трябва да бъде е, сравнен още веднъж с общия регламент за защита на данните. Тук нещата са уредени по-скоро от гледна точка на данните, докато сега вече ще ги разглеждаме от гледна точка на цифровото съдържание. Иерархията на е, правните последствия е, гаранциите, сроковете за гаранции, обръщане на доказателствената тежест. Всичко това естествено са въпроси, по които трябва да се произнесем, но ще трябва първо много ясно и точно да дефинираме понятието цифров продукт или цифрово съдържание. Така че е, да знаем е, в крайна сметка какво влиза е, в това понятие. В някои случаи имате софтуер, който е вграден в някакъв материален продукт, интегриран в него. Ще се отнасят ли по същия начин нещата от новата директива и към тези продукти? И освен това, кои лични данни са свързани с изпълнението на договора, кои лични данни са свързани с използването на допълнителни приложения и така нататък. Тоест, в рамките на основния регламент на, за защита на данните ще трябва отново да премислим нещата от гледна точка на псевдонимизацията и анонимизацията на данните. Така че е, нещата са действително комплексни. Освен това трябва да е, помислим и как да обхванем средата на това цифрово съдържание. Надявам се, че се вместих в петте минути. Да, благодаря. Но все още има много неща, които трябва да се е, доуточнят. Да а сега давам думата на докладчиците в сянка. Първо госпожа Нова. Благодаря ви. Благодаря на съдокладчиците. Благодаря за добре изготвения писмен документ, с който хвърляме светлина върху наистина важни въпроси. Мисля, че за някои от тези въпроси на предходни заседания сме стигали до отговори, до решения, съвместната си работа с докладчиците. На едно от предишните заседания по отношение на приложното поле сме казвали, че не трябва да се вменява на потребителя тежестта е, да е, докаже е, дали дефекта се отнася до телесната или нетелесната сфера. За това съм много удовлетворена, че тук има предположение. На последното заседание в Страсбург постигнахме съгласие за данните като насрещна престация и е, разисквахме е, нормативната уредба на Европейския съюз е, в областта на защита на личните данни. Общият регламент за защита на личните данни трябва да бъде ръководен за нас, но тук трябва да се навлезе и в подробности а именно член 3, алинея 4 от тази директива е пример, който бих дала. Трябва да се вземе по-ясна позиция за равнището на хармонизация. Мисля, че не трябва да правим политически избор между максимална защита на потребителя и равнопоставени условия за участие в конкуренцията. Е, от страна на предприятията. Так, така е записано и в документа. Е, трябва да преценим е, за какво ниво на потребителска защита можем да постигнем съгласие при пълната хармонизация? Според мен пълната хармонизация е подходящият метод, за да се постигне целта на тази конкретна директива. Във всеки случай зная, че въпросът е много важен, залозите са високи и ще работим по него през идните седмици и месеци. Но а, мисля, че тук отговорите ще дойдат не от правилата за съответствието, а от правилата за средствата за защита и доказателствената тежест. Принципно подкрепям иерархията на средствата за защита. Госпожо, можете ли да се ограничите е, в изказването си, защото всеки докладчик в сянка има по две минути за изказване. Всъщност аз казах важното. Както току-що заявих, е, приветствам иерархията при пълната хармонизация. Всъщност именно към това проявяват интереси и потребителите. Приветствам намеренията ви във връзка с привеждане в съответствие с проекта за телесните вещи. Е, така ще се постигне трайно обръщане на доказателствената тежест. Що се отнася до сроковете, зная, че вие работите с много голямо настървение, също и ние. Е, тук ще е, спра изказването си и мисля, че ще успеем да се вместим в срока. Виржини Русие, две минути, моля. Благодаря. Non, d'accord, Madeline, je, ferai, je vais faire au mieux. Euh, mais après, en, en deux minutes, alors. Две минути ми давате. Всъщност, трябва да има компромис за това как ще се изказваме. Благодаря за така изчерпателния работен документ. Е, там се очертават интересни решения и е, предложения за защита на потребителите, наше първостепенно тежнение. Трябва да има съответствие в приложното поле на двете директиви. Немалко работихме по този въпрос и мисля, че резултатите са интересни. Целта както бе казано, е да има максимално висока защита на правата на потребителите. Мисля, че трябва особено да внимаваме с договорите, които се сключват при е, насрещна престация във вид на данни. И е, трябва да си зададем въпроса е, за договорите, които се сключват, е, когато данните се дават пасивно. Дали да се включат тези договори в приложното поле е първото питане, на което трябва да отговорим. Е, защото инак доставчиците може е, да се освобождават прекалено лесно от задълженията си по директивата. Много внимание бе отделено на съответствието с нормативната уредба за защита на личните данни. Има общ регламент, който е изцяло приложим. Това е ясно, бе да ясно и по време на дискусиите. Трябва само да знаем как точно ще се прилага този регламент, когато договорът изтече и е, трябва данните да бъдат върнати. Е, друга е, степен, т.е. друга сфера, е, в която се работи, но не са така недосмислени резултатите, е тази на критериите за съответствие. Хубаво е да има критерии за съответствие на цифровото съдържание, обаче ако за всичко разчитаме на договора, тогава уредбата ни се изпразва от смисъл. Разбирам идеята за иерархия на средствата за защита. Тя трябва да бъде задълбочена. Времето ми изтича и ще приключа бързо. Има и друга тема, която според мен заслужава внимание. Прекратяването на договора, изтичането на неговия срок, член 13, тук трябва още да се работи. Сигурна съм, че всичко ще се развие добре в по-нататъчната работа. Благодаря, благодаря, Виржини, почти успяхте да се вместите. Следващият ни оратор е господин Далтон. Благодаря, госпожо председател. Аз приветствам защитата на правата на потребителите, когато купуват цифровото съдържание. Обаче този тип продажби в момента са в подем. Не мисля, че има недоверие. Има недоверие, когато купувате от друга държава. От гледна точка на Великобритания, този тип продажби са от жизнено важно значение. Дори да не сме член на Европейския съюз, надявам се да останем в единния пазар. Е, което означава, че правилата пак ще са жизненно важни за нас. Днес живеем в цифров свят. Е, все по-ирелевантни стават границите в цифровия свят и за това проектът е от е, фундаментално значение. Трябва да има аналогична защита на потребителите, когато извършват покупка в интернет и извън интернет, когато купуват телесни вещи или цифрово съдържание. Понякога е, цифровото съдържание е закрепено на материален носител и тогава е, потребителят има защита. Същото въжи и за рефит. Рефит трябва да бъде отчетен. И е, мисля, че няма много място да се разпростираме върху защитата на личните данни, тъй като там има общ генерален регламент. Е, сега, не знам е, дали трябва да се монетизират личните данни. Не знам това на кого ще донесе полза. Идеята, че е, съдържанието може да се заплаща с лични или други данни е много спорна. Е, вярно е, е че е, тук обхващаме съдържанието на облаците, обаче и социалните медии. Не мисля, че могат потребителите да черпят договорни права и задължения от участието си в безплатни услуги. И последно, правото да се прекратят договорите след изтичането на 12 месеца е малко опасно. Това може да увеличи цената на цифровото съдържание, особено когато то е вързано с други услуги, например телефонна линия, е, телевизионно предаване и така нататък. Това може да ускъпи значително договорите за потребителите. Благодаря Кая Калас. Е, от името на Алда ли ще се изкажете? <clears throat> So, um, uh, uh, Благодаря на докладчиците за работния документ. Имам едно генерално опасение е, във връзка с дискусиите, които водим. Законодателството тук цели е, да не съществуват различни норми в държавите членки. Нека не забравяме обаче, че регулираме сфера, в която в Европа наблюдаваме растеж. Ние през цялото време се оплакваме, че няма европейски платформи, обаче нека направим така, че да не убиваме е, сектора в момент, в който той се намира във възход. Е, във връзка е, с, с насрещната престация във вид е, на данни, трябва да кажа, че не говорим за ограничен пазар, говорим за голям пазар всъщност. И тук е необходимо да е, проведем дискусия дали искаме интернет да се превърне в един голям мол. И той не е само мол, а и платформа за информация и общуване. Говорейки за цифровото съдържание, например в британското право, определението на това понятие е много по-стеснено. Защо? Защото наистина е, някои софтуери са много сложни и за да ги регулирате трябва да знаете как функционирате. Що се отнася до цифровото съдържание, е, въплатено в телесни вещи, в комисията е, Юри подходът е да се възприеме като решаващо местонахождението на дефекта. Обаче тук е необходимо да имаме единен подход в проекта за телесните вещи и в проекта за цифровото съдържание. Е, потребителят е, може ли да изтегли данните от софтуера на своят такъв е варка, например. Той може да прекрати договора е, за цифровото съдържание, обаче да се окаже, че дефектът е в хардуера. Това доста обърква. Сега, Потребителите е, се нуждаят от защита дори когато безплатен продукт даде дефект. Е, сега обаче е, виждаме, че тенденцията е потребителят за безплатните продукти да плаща с данните си. Ние не сме поддръжници на тази идея. Включването на други данни в приложното поле трябва да бъде изцяло съобразено с общия регламент за защита на личните данни. Мисля, че тук трябва много да внимаваме. Нашата група не подкрепя включването на други данни като контрапрестация, защото е, други данни означава много неща, а не само снимки. Благодаря, Джулия, от името на групата на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на съдокладчиците за работния документ. Uh, е, по отношение на приложното поле, мисля, че ако изцяло се приведат в съответствие между двата проекта средствата за защита и ем, критериите е, за съответствие, тогава е, за потребителя става и релевантно къде се намира дефектът. Е, особено, що се отнася до критериите за съответствие и за цифровото съдържание, ние се нуждаем от обективни критерии. Знаем колко е, сложни са цифровите съдържания вече и разумните очаквания на потребителя е, за това какво е, ще е, прави цифровото съдържание, какво ще му предлага, не могат да бъдат игнорирани. Естествено, не бива да преоткриваме топлата вода. Общият регламент за защита на личните данни вече определя редица понятия. Трябва просто да си дадем сметка какво ще стане, ако потребителят отегли съгласие съгласието си е, в случай, че данните се третират като парична е, монета, като, като разменна монета. Е, парите и данните не са едно и също. По отношение на прекратяването на договорите, трябва да се гарантира, че е, потребителят ще получи обратно всички данни, които са необходими за взаимната оперативна съвместимост, за да не се окажат потребителите заклещени в някаква информационна платформа, да могат да се преориентират към конкурентни платформи. Експертите, извършили проучвания в тази връзка, откроиха и някои допълнителни въпроси, например много, множествените сваляния на материали, авторските права, правото на актуализация. Всичко това трябва да се обмисли допълнително. Има и още един допълнителен въпрос, който не се е появявал в дискусията до сега, във връзка с обещетенията за вреди продавачът може да прехвърли отговорността за обещетението на доставчиците по веригата на доставките. Трябва да гарантираме е, тук е, централност, централно място на договора. Е, има хора, които качват е, информация в интернет без заплащане, след което разни търговски платформи почват да вадят дивиденти от това. Е, разбира се, ако някой просто е качил информация и софтуер в интернет, е, той не трябва да носи отговорност, ако търговска платформа се опитала да извлече печалба. За това трябва този принцип за обещетението да въжи само в договорните облигационни пазарните правоотношения между разпространителя и тези, които препродават надолу по веригата. Някои от е, докладчите в сянка не са тук, е, което означава, че имаме време. Така, Мария Грапини иска да се изкаже. Благодаря. От самото начало искам да поздравя на двамата докладчици. А, много ми хареса това, което чух до сега. Цифрово, предоставянето на цифрово съдържание е в подем. Сега ще се спра на няколко аспекта и ще помоля докладчите за пояснение. Първо, не бива потребителят да е този, който да трябва да доказва къде са проблемите. Не бива потребителят да бъде поставен в трудна ситуация да получи компенсация за вреди. По-нататък по въпроса за дефектите. Трябва да се дефинира какво е де, какво представлява дефекта и как да бъде компенсиран. Кая каза, че безплатните продукти би трябвало да са свързани с форма на отговорност, защото онзи, който предоставя безплатен продукт, не го прави заради черните очи на потребителя. Те го правят, за да се рекламират и това е, този безплатен елемент може да се окаже малко фалшив. Е, искам да питам Комисията по правни въпроси какви са възможностите за правна защита и какви са условията за отмян, прекратяване на договор. Не съм съгласна с това, което беше казано, че трябва да има възможност за прекратяване на договор след 12 месеца, ако нещо не върви и че, възмож... и, и че този договор може, нито пък, че договорът може да продължава а, безкрайно. Смятам, че в крайна сметка и ние ще разработим добър регламент, ако дефинираме добре доказателствената тежест, клаузите на договора, е, средствата за правна защита и разбира се критериите за съответствие. И аз мисля, че докладчиците ще ни направят чудесен подарък, ако дефинират и пояснят всички тези аспекти. Им благодаря за свършената работа. Много ви моля, не повече от една минута, господин Албрек. Благодаря. Най-напред искам да подчертая един въпрос, който беше повдигнат от предишен оратор. Нека да, да бъде ясно, че доказателствената тежест не бива да се прехвърля на потребителя. Това е изключително важно за нашата група. Е, няколко думи за данните като насрещна престация – Съгласен съм с Кая, че трябва да сме много внимателни а, за степента, до която ще го допуснем. Аз не съм а, много сигурен, че това е най-подходящата идея в момента. Ако го запазим, трябва да го ограничим до тези случаи, които все още се допускат в, в общия регламент за защита на личните данни. Или предоставяш лични данни в, като част от облигационно задължение, това е част от договора, И, или пък предоставям личните данни, въпреки че това не е необходимо за целите на договора. И този общ регламент казва, че няма свободно съгласие, защото за услугата се плаща парична престация и данните се използват само доколкото е необходимо. Така че нека да има връзка с разрешеното от общия регламент за защита на личните данни. Ако имаме някакво съмнение, нека не тръгваме по този път. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че сътрудничеството се развива чудесно между нашите комисии, между политическите групи също. Консултациите са действително много интересни. Имаме известни притеснения във връзка с определени разпоредби. Евелин вече говори за това, да. Е, хармонизация, естествено защита на потребителите, но в никакъв случай не бива да е, това да води до занижаване на стандартите. Правните средства е, естествено са важен проблем. В крайна сметка потребителя може да реши, според мен, в седем държави членки, дали иска да си получи обратно парите при установен безспорен дефект или е съгласен на някакви други договорености. В Германия това правило също въжи. Естествено, трябва да премислим много добре нещата, преди да вземем някакво решение. Андреас. Шваб. Да, благодаря и на двамата докладчици е, първо за работния документ, който са е, представили, така че ние ще можем да работим на тази основа много по-добре. Вътре са включени съществените въпроси по които трябва да се вземе решение. По време на дискусията е, вече бяха засегнати много неща. И така, интернет на предметите или интернет на нещата е, е свързан с е, всички тези теми, за които говорим. Трябва да сме много внимателни по отношение на интернет на нещата, тъй като няма да можем да се движим, така да се каже, по класическия начин е, при работата по това досие. И още нещо. Е, не бива да се стига до някакви постоянни, така да се каже, облигационни е, отношения, когато става дума за доказателствената тежест. Обикновено това е доставчика или оператора, но не можем естествено до края на живота му за вовеки веков да предвидим отговорност за оператора или за доставчика или търговеца. Има случаи, в които нещата се обръщат и преминават към потребителя. Другите въпроси вече бяха засегнати. Ще предоставя една минута на себе си, за да потвърдя казаното от Кая за значението на економиката на приложенията. Да, има някои приложения, които се продават като мега магазини. Повечето от тях обаче са като а, много малки магазинчета. Те са рожба на гениално хрумване на определен човек. Така че нека да сме много предпазливи и да направим така, че този законодателен акт да е удобен за, е, за предприемачите от е, е, цифровата среда. Ако задушим тази част от економиката, ще създадем много затруднения. Нямаме е, много време, защото в 11 часа ще пристигнат министри. Сега, е, ще направите ли едно обобщение? Евелин, Аксел? Евелин Гепхарт, е, да, ще отговоря на два конкретни въпроса доказателствената тежест е, да не е, е при потребителя. Е, да, в крайна сметка това е нещо съвсем ясно според мен и, и ние трябва да помислим върху ясния отговор също. И общия регламент за защита на личните данни. Не става дума за това как ще го е, интерпретираме и как ще го тълкуваме тук и, е, и така или иначе. Е, просто общия регламент за защита на данните въжи и тук в тази сфера член 3 трябва да се изясни. Пълната хармонизация, е, е, да, но тя не засяга правото е, за потребителите. Е, Естествено, в случаите, в които е, <clears throat> имаме минимална хармонизация, изведнъж ще се появи пълна хармонизация, но въпросът е как ще гарантираме е, еднакво прилагане в Европейския съюз. Половин минута за Аксел. Да, е, няколко въпроса, е, които са важни според мен, съвсем ясно ще кажа. Да, трябва да внимаваме, когато става дума за дългосрочни договори и е, вътре са включени някакви, е, така да се каже, благоприятни условия. Е, в никакъв случай не бива е, да се допуска е, от страна на е, една от договорните страни да се опита да компенсира и, и е, по някакъв начин тези е, благоприятни условия в своя полза. Е, и е, Кая Каос е, говори за отговорността, да. Не би трябвало да се е, така, прехвърля отговорността на малките предприятия, които всъщност са креативно ангажирани. Дебатът беше много интересен. Работата продължава. Благодаря на докладчите, благодаря на всички вас. Юри, разбира се, са добре дошли да останат тук. Следващата точка доклада за дистанционни продажби на стоки, доклада Аримон. Веднага ще дам думата на Паскал Аримон. Не забравяйте, че в 11 часа ще дойдат двама